позицията на съвета за първо четене. Мотивацията и комисията и изявлението на комисията във връзка с знака за европейско наследство. Утре започва да тече срока и той е до 16 е, т.е. 16 септември 2011 година. Що се отнася до е, следващата, до първата точка от дневния ред след обед, е, на тема Беларус, давам думата на Вероник Де Кайзер. Благодаря, господин председател. Ще извиня, извините за това прекъсване, но искам да отправя един призив преди да започнем дискусията по Рафат Нашет, психоаналист, добре известен във Франция, арестуван миналата седмица. Той е много болен и изчезна в сирийски затвор. Ние ще помолим господин Бузек да се намеси, но знаете, че много лица изчезват и ако името не бъде ако не бъде казано нищо, той ще изчезне като останалите. Благодаря. Благодаря. Сега можем да започнем с Беларус. Ареста на Алес Бялацки, защитник на правата на човека. Давам името на господин Ромева Ируеда. Благодаря. Не говорим за първи път за Беларус и не можем да не изразим своята тревога от непрекъснато влушаващото се положение на правозащитниците в Беларус. От една страна много се радвам, че постигнахме споразумение, че в общата резолюция ще подчертаем, че а, са използвани данните за а, банкови данни. Използването на тази система дава възможност да се проследят терористите, за да се контролира неправителствените организации и опозицията в Беларус, както и да се дискредитира системата на Европейския съюз. Това не може да не бъде осъдено. Обаче в общата резолюция не се казва, че ние сме против участието на Банк в Скотланд и друг и европейски банки, които си сътрудничат с Беларус, независимо от санкциите. Това е много сериозно. Вярно е, че те взяха, взеха решение да приключат своите дейности, но ние следва да призовем всички банки и финансови институции в Европа да прекратят всички форми на финансово сътрудничество с белоруските власти. Използвам възможността да повдигна този въпрос и да ви призова да престанем да работим с диктаторски авторитарни режими. Благодаря. Господин Танък има думата. Господин председател, сегашната ситуация е действително ужасна. Като си има предвид, че при 20 години се разпадна Европейския съюз, факта, че Лукашенко до ден днешен смята, че е възможно да използва брутална сила, преследване и тормоз, за да смаже мирния протест, не може да се търпи. Поведението на режима след изборите миналата година не може да не бъде осъдено. Ето защо и моята група и парламента смята, че всички бивши република от Съветския съюз трябва да съобразяват с, с изискванията на демокрацията. От мащабите на протестите след изборите е ясно, че гражданите са готови за демокрация, но за да може да има такъв преход, посланието на Европейския съюз трябва да бъде ясно, категорично и обединено. Нашата група смята, че можем да продължим дискусиите с демократичната опозиция, за да се утвърди чувство на отчетност чрез своите действия. Трябва да демонстрираме в това число и целенасочени санкции и да им покажем, че ситуацията не може да продължава. Ето защо призоваваме обществената общност да замрази финансовата помощ за режима, докато всички, които са незаконно задържани, както е Алес Биелацки, опозиционни лидери, журналисти, кандидати и всички техни поддръжници, трябва да бъдат освободени. Много е, те, много е лош, тъжно, че представители на Беларус не бяха сред нас на заседанието на Беларус. Беларус със своята култура е много повече от Лукашенко и неговите главорези. Благодаря. Господин Балецки, Палецки е следващия. Благодаря, господин председател. Президентът Лукашенко взе решение да освободи 11 политически затворници, които бяха осъдени след събитията от 11 декември. Това решение едва ли е случайно. То е взето днес. Днес, когато обсъждаме резолюция в Европейския парламент. Проведохме първото заседание на Евронест е, на същия ден. Това е една положителна, положителна крачка, но не е достатъчна. Трябва остро да осъдим задържането на Алес Белацки, борец за права на човека и да настоим, че диалогът с Беларус може да се поднови само след е, освобождаването на всички политически затворници. А пък е, в европейските механизми трябва да има защити на данните, когато се обменя информация с недемократически страни. Настоявам също така да се настои пред Беларус да намали визи, цените на визите и да отговори на предложението на комисията. Господин Донски, благодаря господин председател. Не за първи път осъждаме преследването на хора в Беларус, на опозицията и на активисти за гражданското общество в и за правата на човека включително. Този път обаче нещата са необикновени. Криминализацията на нови дейности вече е връх. Е, задържан е Алекс Билацки и е осъден за укриване на приходи. Председателят прекъсва оратора, тъй като той говори с твърде висока скорост. Режимът се опитва да тества нашата политическа чувствителност. Ако спрем да реагираме, И ако смятаме, че нарушенията на правата на човека са просто една особеност на българското общество, това ще е краят. И ние ще се губим и цялото човечество ще загуби. Режимът ще наложи своята логика върху нас. Затова трябва да реагираме още по-силно от преди. Трябва да признаем един срамен факт, а именно, че обвиненията против Алес Беляцки са повдигнати въз основа на данни, изпратени от латвийските и полските власти поради двустранно споразумение на обмяна а, извинете, и литовските власти. А, и аз като литовец съм изключително огорчен а, от а, това развитие на събитията. Това не са просто технически грешки. Алес Билански трябва да се освободи. Председателят благодаря господин Донски с господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Вестниците от вчера съобщиха, че беларуската валута е паднала с 40% в обменните курсове поради кризата. Вестниците обаче забравиха да, факт, да споменат факта, че беларуската економика е планова економика. Економика, която няма как да не се срине. А както обикновено в тоталитарните режими, плановата економика е съпъсвана от политически натиск ареста на Алес Белацки е, е, е последното от серия нарушения на правата на човека, осъждани многократно от Европейския парламент. Настояваме за незабавното му освобождаване. Той е председател на Организация за защита на правата на човека в Беларис и настояваме да се премахне този член от наказателния кодекс, който забранява участието в нерегистрирани асоциации. Трябва да се намари е, и таксите за визи. Председателят благодаря, а сега от името на политическите групи се изказва от името на НП господин Шогор. Микрофон, please, микрофон. Ораторът не говори на микрофон a belsky által vezetett jasna ninety six tavasz ninety six tevékenysége példás módon дейността на движението на правозащитника Вясна е пример за демокрация и за борба за демократично общество. То би трябвало да насърчи и други организации, за да принудят Беларус да спазват правата на човека. Всяка заплаха е характерна за демокрацията. И движението на а, Бялацки беше, поставен, беше подложено на много сериозни преследвания. трябва да бъде ясно, че Беларус трябва да спазва критериите на демокрацията, правата на човека. Ако това не бъде направено, тази страна не може да разчита на сътрудничество от страна на Европейския съюз. Заедно с това гражданите на Беларус трябва да знаят, че Европейския съюз е на тяхна страна. Благодаря. И сега за групата на социалистите и демократите. Следващият оратор от името на социалистите. Господин председател, Беларус потъпква правата на човека, на опозицията и на журналистите. След президентските избори водачите на протестите бяха осъдени на лишаване от свобода. Една много известна личност бе задържана и това е само един пример за методите прилагани от държавата. Задълженията за спазване на правата на човека обаче трябва да бъдат спазвани. Всеки трябва да има право на свободно изразяване на мнението си. Държава, в която не може да се води свободен диалог, е в лошо състояние. Трябва да преустановим политическия диалог до момента, в който действително бъдат освободени политическите затворници и бъдат спазвани правата на човека и основните права. От името на либералите, господин Гебранди. Благодаря, господин председател. Току-що излязох от заседанието на парламентарната асамблея Евронест. Както знаете, в него не участваха колегите от Беларус. Това е много жалко, като се има предвид цялостният процес на ниво Евронест и особено скандално, като се има предвид населението на Беларус. Един единствен човек е виновен за всичко това. Това е Лукашенко и неговият режим. Преди време Лукашенко обяви, че ще освободи всички политически затворници и ще инициира провеждането на кръгла маса в Беларус. Очакваме той да изпълни тези свои ангажименти, при всички положения Алес Бялацки все още не е освободен. Европейският парламент постоянно се опитва да оказва натиск върху Лукашенко. Надявам се, че ще продължим с тези свои действия. Не бива обаче да изолираме страната, да я заклеймяваме. Благодаря на господин Гебранд и господин Пиелан от името на консерваторите. Благодаря. Ареста на господин Бялецки предизвиква възмущение. Ние се тревожим от факта, че полските и литовските органи за сигурност също са засегнати. Не можем да да не предприемем нищо. Събитията в Беларус показват, че има какво да се прави. Необходимо е да се вземе категорична позиция и само по този начин можем да помогнем ситуацията в Беларус да се промени, Призоваваме господин Лукашенко да освободи всички политически затворници, да се е, узаконят всички социални организации, да се гарантира демократичните права. Призоваваме и всички европейски институции и организации да разширят и засилят натиска върху белоруските власти. Благодаря. Благодаря господин Бялан, госпожа Вержия от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Защитник на правата на човека с... А, аз си се изказвам с много вълнение за... Извинявайте, за ситуацията на Бя... Бялецки. Това е нашата четвърта декларация за положението в Беларус от началото на годината. Ние знаем, че положението там е тежко и се влушава. Вясна не, не получи разрешение да бъде регистрирана. За да работи Вясна, както и други, не, нямаше друга възможност, освен да открие сметки в чужбина и сметките, средствата в, заради средствата в тези сметки, Биелецки беше обвинен в присвояване. По този начин се дискредитира демократичното движение. Алес Биелецки беше поставен в такова положение от съдебните и полски и литовски власти. Аз се надявам, че става дума за грешка, както казват правителствата на съответните страни, но аз искам да ви помоля, госпожо председател, да окажете натиск върху правителствата, за да не се повторят под подобни случаи в бъдеще и за да бъде освободен Алис Белецки. Господин Посел е следващият. Благодаря, господин председател. Обявяваме се за, изискваме освобождаването на Алес Бялацки, изискваме оказването на подкрепа на демократичната опозиция и медиите в Беларус. Изискваме, разбира се, и промяна в системата в посока към демокрация и върховенство на закона. Не бива прекалено дълго да си затваряме очите, така както направихме по отношение на Африка, особено когато става дума за диктаторски режим в Европа. Важно е да отбележим, че още през изминалия мандат с подкрепата и на колегата Албертес и с моя подкрепа се обявихме за разделянето на южното от източното партньорство. Обединихме различни неща. Източното партньорство обединява най-вече европейски страни. Много съм благодарен на чешкото председателство за това, че през 2009 година на срещата на върха в Прага направи изискваното от нас разделение. Мисля, че Полското председателство по един компетентен начин ще продължите това действие но няма да постигнем успех в източното партньорство, докато не се установи демокрация в Беларус. Трябва да установим демократични структури там, за да можем напълно да включим страната в интеграционния процес. Благодаря, госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. Арест на господин Алекс Билацки на 4 август в Минск е още едно проявление на нарушенията на правата на човека в Беларус. Господин Белацки е защитник на правата на човека, той е активист и неговата работа е допринесла много за борбата за правата на неговите съграждани. Именно заради това неговото задържане по обвинение за финансови измами е изключително неприятен факт. Не, нека да не забравяме, че господин Билацки е само един от множество случаи на подобни действия в Беларус, една страна, в която непрекъснато се преследват активистите за правата на човека. Трябва да се сложи край на това. Настоявам правителството на Беларус незабавно да освободи господин Билацки и да преустанови всички форми на преследвания срещу активистите в Беларус. Госпожа Ятен Маки има думата. Няма микрофон. This is not the first time. Не за първи път. И предполагам, за съжаление, не за последен, обсъждаме правата на човека в Беларус. Случая на Алекс Белацки е особено притеснителен и добавя към един много дълъг списък нарушения на права на човека в Беларус. Господин Белацки, председател на Центъра за права на човека, отдавна е преследван от беларуските власти. Призовавам съвета и комисията, както и върховния представител Катрин Аштън, да увеличи усилията на Европейския съюз за защита на защитниците на правата на човека в Беларус. Призовавам беларуските власти да освободят всички политически затворници и да осигурят зачитане на правата на на човека по международните стандарти. Благодаря много. Господин Машталка, имате думата. Колегиня, колегова, ще се така чепа и да гласум, ктара... Господин председател, дами и господа, всички се надяваме, че може да се постигне по-добро положение по отношение на правата на човека в Беларус. Всички страни трябва да спазват конвенциите за правата на човека, които са подписали. Европейския съюз е длъжен да посочва ясно всяко едно такова нарушение. Аз също бих искал правилата и правата да се спазват, но не смятате ли, че работим малко едностранно? Нека да не се правиме, че миналата година имаше сблъсък между израелски военнокомандващи конвой. Бяха убити 100 9 души 60 нарушени. Тази година има други подобни събития. Всъщност е, хората просто искат избори. Нека да не забравяме, че много европейски страни тази година е, се включиха в недекларирана война срещу Либия. Кога ще се занимава Европейския парламент с тези стратегии? Не смятате ли, че това е просто една кампания срещу Беларус, която в момента се води, за да се прикрие нещо друго? Още два коментара. Декларацията за правата на човека не е прията през 1988 година, а по-скоро 10 години по-късно. Това е записано грешно в много лошо написани преембил на резолюцията. Много жалко е, че има толкова малко хора днес. Председателят, господин Машталка, приемате ли въпрос зададен с синя карта? Въпрос от господин Посълт. Ще приемете ли въпрос? Имате думата, господин Посълт. Кратък въпрос към колегата Машталка. Не разбрах напълно изказването му. Нима искате да защитите диктатора Лукашенко? Просим. Eh, já bych byl rád, kdybychom mohli hájit. Много бих се радвал, ако ние можем да защитим един подход, при който да няма двоен аршин и да се подхожда еднакво към всички страни. Имаше още едно искане за въпрос от господин Бреда. Искате ли да... Ще приемете ли въпрос? Нещо да, как чета да ума Не знам дали въпросът ми е прият. Сте охотен отповедят? Има още един въпрос със синя карта към вас, господин Машталка. Приемате ли го? Заповядайте, господин Преда. Trebuie de domnul Postel care întrebat пе colegul nostru за разлика от господин от който а, попита колегата дали той е защитава Лукашенко, аз искам да го попитам да не би пък случайно да се опитва да защити Кадафи. Odpověď. Obávám se, že ti, kteří se s ním objímali, ho hájili více. Отговор. Опасявам се, че онези, които го критикуваха в миналото, сега го защитават. Аз лично нямам никакво лично отношение към този човек. Председателят, господин Лисек. Już za granicami Unii Europejskiej tak prawego e, człowieka jak Aleś Разбира се, срамно е, когато близо до границите на Европейския съюз бива арестуван човек като Алес Биалецки, Разбира се, ние трябва да приемем днес тази резолюция и е сигурно, че ще приемем и други резолюции в бъдеще. Ние обаче трябва да сме сигурни, че господин Лукашенко чете резолюцията и дори и да ги чете, дали им обръща някакво внимание. Ние трябва да кажем ясно на Лукашенко и на целия му а, антураж и на всичките му а, и всички онези, които му помагат, че няма да, няма да приемем да бъдат хвърляни в затвора правозащитници. В Полша главният прокурор предаде информацията за господин Белецки на беларуските органи. Този акт няма нищо общо с, с, с общият дух в страната. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Започваме с господин Кели. Ареста и хвърлянето в затвора на Алес Белецки на 4 август е още един пример за ужасяващо нарушение на правата на човека и наказателно-правната система. Надявам се, че това е че това е един от последните актове на осъден режим. Както виждаме с Кадафи, хората започват да се вдигат срещу диктаторите. Също така, когато един правозащитник бъде арестуван за укриване на данъци, това е неприемливо ако беше за някакво друго престъпление, да речем изнасилване, можеше да има оправдание, но в този случай не. Мисля, че трябва да бъдат предвидени санкции, за да бъде сложен край на този режим. Господин Сариуш Волски. Съгласен съм с всички онези, които осъдиха това, което е извършено в Беларус. Проблемът обаче не е само за един човек. Цитирам декларацията на Евронеста и аз съм председател на работната група за Беларус трябва да се сложи а, край на ареста на 700 души, на 24 души, 24 активисти, които са осъдени на различни престъпления. Ние искаме от органите да сложат край на всяка форма на тормоз на правозащитниците и да се блокира помощта за режима, докато активистите, журналистите не бъдат освободени. Това е което искам да кажа, е, че е необходима промяна в системата. Един човек няма да промени системата, но аз мисля, че е необходимо да се направи всичко възможно, за да освободи Лукашенко е, лицата хвърлени в затвора. Асамблеята Евронест не прие е, тази декларация. Всъщност е, Беларус не е част от Евронес поради много а, слабо участие на евродепутати. Не можем да говорим тук едно а, и след това да вършим друго. Господин Обермайер. Господин председател, задържането на правозащитника Алис Бялацки е голям удар срещу режима в Беларус. За съжаление, Литва оказва доста неудачна правна взаимопомощ на Беларус, съгласно сключеното споразумение. Това споразумение следва да ограничи изпирането на пари и укриването на данъци. Предоставена информация за банковите сметки на Бялацки. Възоснова на тази информация той бе и задържан толкова бързо може да се случи нещо такова. Това трябва да насочи вниманието ни към това колко чувствителни са банковите данни, които се предават от една държава към друга. Надявам се, че литовското общество не е претърпяло трайни щети от а, тази мярка. Надявам се също да се подходи справедливо към Алес Бялацки. Благодаря en ole enää pysynyt laskuissa siitä, että kuinка monetta... Следващият оратор. Господин председател, госпожо комисар, не знам колко пъти вече през тази година сме провеждали разисквания за Беларус. Днес обсъждаме случая Алес Бялацки, ръководител на Центъра по правата на човека в Виесна. Срещу Алес Бялацки са предявени обвинения за укриване на доходи за трансферирането им към сметка в Вилнюс. Обвиненията визират и дейността е извършвана от Вясна. В случая става дума за пари, които са използвани за предоставяне на подкрепа на лица, жертви на репресивни мерки. Европейският съюз трябва целенасочено и съгласувано да разговаря и да третира режима в Беларус. Следващият оратор. Господин председател, Алес Бялацки е защитник на правата на човека в Беларус, един от най-известните активисти. Много е шокиращо това, че беше използвана международна процедура, за да бъде той арестуван. Ето защо трябва да внимаваме когато се използват данни в рамките на съдебното сътрудничество. Много е важно страните да се сътрудничат помежду си, но това сътрудничество не може да се използва за незаконни процедури, имащи за цел да се получи информация за представители на политическата опозиция, както се случи с Алес Биалацки. Както и други колеги беше казано, че полският прокурор е, е който е, е, осъществи, е, е предал информацията на Белорус, е бил санкциониран. Господин Гелер има думата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с току-що казаното от колегата Соник. Мисля, че можем да изискваме и от националните данъчни власти да вземат предвид някои по-деликатни чувствителни въпроси, особено когато са сключени подобни споразумения с диктаторски режим. Надявам се, че това е един от последните пъти, когато трябва да водим подобни разисквания за незачитане на правата на човека в Беларус. Тоест, надявам се, че скоро там ще бъдат преустановени всякакви такива действия. Надявам се, че скоро ще можем да предприемем и мерки спрямо Беларус в рамките на политиката на съседство, така че да поведем страната към економически просперитет. С радост отбелязвам, че обръщаме внимание тук в пленарната зала на съдбата на отделни хора. Ще припомня на колегите, че има възможност да се присъединят към инициатива, която е насочена индивидуално към жертви на диктаторски режими. Един депутат може да поеме отговорност за едно такова лице и да насочи вниманието към него. Председателят, благодаря. Давам думата на комисията по случая Бялацки. Госпожо Малмстрям. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, комисията се присъединява към проявената от вас сериозна загриженост по отношение на въпроса с съдържането на господин Белацки и нарушението на правата на човека в Беларус, както и нарушенията срещу независимостта на медиите. Върховният представител Катрин Ашна многократно е, е изразявала своите възражения срещу случващото се в Беларус и преследването на защитници на правата на човека, както и отказването да се даде правен статут на независими организации, защитаващи правата на човека в страната. Темата на днешния дебат е много е, е добър пример за всичко това. Днес е, призоваваме за освобождаването на Арес Белацки, един известен защитник на правата на човека, който е много важна фигура в българското общество. Той е обвинен по фалшиви обвинения за укриване на приходи. Много важно е подобни ситуации да не се повтарят за в бъдеще. Неправителствените организации, които се преследват от режима, откриват сметки в чужбина, защото това е единственият им вариант и те трябва да бъдат защитавани. Трябва да се използват съответните предпазни мерки. Необходимо е да се работи и за изграждането на капацитета на, на, на неправителствените организации в Беларус. Работи се и по форум за координация на работата на донорите. А също времено се под, е подкрепен на господин Белацки чрез помощ за неговите разходи за адвокат, чрез фонд за поддържане на жертви на репресивни мерки. Надяваме се, че преследванията срещу господин Беласки и останалите жертви на репресии в Беларус ще видят своя край. Президента Лукашенко прави предложение за кръгла маса, но един диалог между правителството и опозицията в Беларус не може да започне преди да се освободят всички политически затворници. Освен това, настояваме в Беларус да се вземат мерки е, за действително осигуряване на върховенството на закона и зачитането на правата на човек. Да се простановят ограничителните мерки и да се даде възможност за включване на цялото общество, политическата позиция и е, представителите на гражданското общество. Европейския съюз ще се занимае с този въпрос и в международните организации. Върховният комисар на, по, правата, по правата на човека ще изготви доклад за Беларус за съвета по правата на човека на ООН. Благодаря. Благодаря за ясното ви изказване, госпожа Малмстрем. С това приключваме дебата по тази точка, колеги ще гласуваме след като приключим дебата по следващите две точки. Преминаваме към темата Судан, положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил. Давам дума